Председателят. Уважаеми госпожи и господа, моля да заемете местата си. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nacht тази нощ, уважаеми госпожи и господа, почина бившият ни колега Вилфрид Мартенс, роден през 36-та година. Той бе е, председател на Европейската народна партия. Колегата Мартенс е, има дълга политическа кариера в своята страна Белгия на европейска сцена и тук в Европейския парламент. От 79-та до 92-та година с малки прекъсвания колегата Мартенс бе министър-председател на Кралство Белгия. От 1994 до 1999 година той бе е, председател на политическата група на е НП тук в Европейския парламент. Вилфрид Мартенс бе убеден европеец. През целия си живот, през цялата си политическа кариера той бе посветен на европейската идея. Той бе представител на а, общността на държавите от Бенелюкс. трите държави, обединени е, в е, Бенелюкс, са, са в основата на е, изграждането на Европейската общност и на Европейския съюз по-късно. Колегата Мартенс бе и вярващ католик, който се ръководеше от християнските ценности, от ценностите на християн-демократическите формации. Той бе убеден, че Европа след Втората световна война трябва да преодолее различията, трябва да се обединява, трябва да преодолее границите между държавите. Негово е посланието заедно ще постигнем силна Европа. Той прояви силна воля за признаване на правата, правата на всички, не само на своето лично право. Когато умееш да признаеш правото на другия, тогава си истински демократ. Колегата Мартенс бе истински европеец, истински демократ. Колегата Мартенс е един голям европеец един голям европеец за своята страна и за цяла Европа. Моля ви да почетем паметта му с едноминутно мълчание и ставане на крака. sie haben sich zu ehren von wilfried martens von ihren plätzen erhoben. ich danke ihnen. Вие станахте на крака, за да почетете паметта на Вилфрид Мартинс. Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, за мен е голяма радост, за мен е и чест, госпожи и господа, да ви съобщя, че председателският съвет току-що при